Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora commissaria, buongiorno ai rappresentanti. Добър ден на всички, добър ден госпожо комисар, добър ден на представителите на съвета, както и на всички депутати. Започваме нашето заседание. Първата точка в нашия дневен ред е споразумение между САЩ и ЕС относно използването и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерство на вътрешната сигурност на САЩ, препоръка на госпожа София Интвелт. Така че веднага давам думата на докладчика. Госпожа Интвелт има 4 минути. Благодаря, господин председателю. Добро утро на всички. Добро утро на комисаря. Ние сме почти към края на един процес, който е започна през март 2003 година. Следователно работим по това споразумение за обмен на данни през океана вече